Добър ден, скъпи колеги. Нека да започнем заседанието на нашата парламентарна комисия. Първа точка – приемане на проекта за дневен ред. Ако няма възражения и промени, проекта за дневен ред се приема. Точка втора – съобщения на председателя. На заседанието на 16 октомври координаторите взеха следните решения. Да се разпредели законодателното становище за е, директивата за балансиране между работата и личния живот, правило 54 на ЕНП. Да се разработи стратегически доклад в връзка с целия законодателен пакет в тази тема и да се разпредели на ЕНП. Да се разработи становище по доклада за собствена инициатива на Комисията по култура и образование за модернизация на образованието в Европейския съюз и да го възложи на групата на ЕНП. Да разпредели две становища за освобождаване на Европейския институт за равенство между половете и на Европейската комисия на е, докладчика госпожа Барбара Матера да се разработи позиция във формата на изменения към доклада по собствена инициатива на Комисията по економически и парични въпроси за економическия семестър за координиране на економическата политика, годишен а, обзор на растежа 2018 и да го разпредели на групата на социалистите и демократите. Да а, се разработи становище към законодателния ком... а, доклад по собствена инициатива на Парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, положението в Унгария, да го разпредели на групата на социалистите, да разработи устен въпрос след е, резолюция е, за усъкътяването на е, гениталиите на жените с оглед на пленарната сесия през февруари в памет на Международния ден на нулевата толерантност към това усъкътяване и да го разпредели на председателката на комисията ФЕМ. С писмена процедура координаторите решиха да поискат 12 проучвания от отдела по разработване на проучване на политиката, да се отложи изслушването по бюджетните аспекти на равенството от 4 декември за 20 юни 2018 година. Следващата ни точка от дневния ред Европейски институт за равенство между половете. Ще чуем представянето от директора на Европейския институт за равенство между половете на тема Равенство между половете – бавен напредък. Сега искам да дам думата на госпожа Виргения Лангбак. Много благодаря. Само три седмици след третото издание на нашия индекс и представянето пред съвета, смятаме, че е особено интересно за тези, които са заинтересувани от индекса и от хоризонталните му измерения, да се запознаят с него. В службата по публикациите имаме е, пълния текст на доклада. Тук това, което ви показвам е едно съкратено издание. Тук може да намерите много факти за индекса. Кое е основното тук? Важно е да се каже, тъй като може би не всички са запознати с индекса, да се посочи колко ни подкрепят в разработването на индекса и неговата рамка и свързаните с него показатели. Това е действително колективен труд на много институции и структури. Също така е важно да се отбележи, че индексът за равенството между половете на нашия институт е само и единствено за Европейския съюз – разликата между различните видове индекси и модули в света е, че той е наша разработка и ние вземаме предвид всички области на политика на Европейския съюз и оттам ползваме всички налични показатели, за да постигнем сравнимост между 28-те държави членки по конкретните теми, които се измерват само в Европейския съюз. Чудесно е, че все повече се използва този индекс. Той се цитира и се използва при разработването на политиката. И още нещо, което е важно при сравнението на този индекс с останалите в света, е, че тук измерваме само разликите между мъжете и жените. Не общите е, показатели. Брой ученици, брой училища и така нататък. Ние измерваме само разликите между мъжете и жените. Как една и съща политика води до различни резултати за мъжете в дадена държава членка и жените в друга, а дори и в същата. Скалата ни е от 1 до 100 ще видите количествените измерения. Страните, които имат по-ниска количествена оценка, имат много по-големи различия между мъжете и жените. Ние не казваме дали е положителна или отрицателна е, жените, само в анализът е, това се показва. Все пак в статистиката проличава, че са предимно отрицателни разликите. Друга, друга важна характеристика е постигнатото равнище. Ако една страна е с е, много ниска степен на развитие в определена област, то тогава положението е лошо и за мъжете, и за жените. И за това имаме коефициент, който коригира анализът, защото не можем да сравняваме страни с различна степен на развитие и съответно постиженията не могат да се измерят еднакво. Във всяка област се измерва този индекс, по-късно ще се спра подробно на 20-21 ноември, мисля. Радвам се, че председателя на комисията потвърди, че започваме представянето на една от областите, а именно насилието срещу жените. Тук няма да навлизам в подробности, защото имаме още десетина дни до две седмици да се подготвим и да уточним съдържанието. Но дали насилието срещу жените е резултат от неравенството между мъжете и жените? Или а, имаме а, и обратната връзка, че това насилие води до по-голямо неравенство? Насилието срещу жените – не поставяме в същината на нашия индекс. Методиката ни на изчисляване е различна. Но ако по един или друг начин не отразим насилието срещу жените, няма да можем да измерим разликата между половете. Имаме и едно ново измерение в светло кафяво, но участниците в процеса много настояват на него. Сега ние вземаме е, неравенствата от хоризонтална гледна точка. Там, където имаме пресечните точки на различни области. Защото не можем да говорим за мъжете и жените само в сферата на образованието, само на пазара на труда, защото а, е, има разлика и между жените. И има разлики и между мъжете за това възрастта, образованието, типа семейство и е, държавата са фактори, които влияят. В краткия доклад, който ви показах преди малко, можете да видите колко големи могат да бъдат разликите между жените с увреждания и е, мъжете с увреждания. Необразованите жени, необразованите мъже. И когато парламентът взема решения за бъдещата политика, изключително важно е да се отчетат разликите в рамките на една и съща група. И така. Първо за овластяването. Както виждате, имаме страните с най-голямо подобрение. И тук първо място печели Италия. Наградата е за Италия, защото има най-голямо подобряване не само в овластяването, по целия индекс там имаме подобрение. След Италия е Франция, следва ги Словения. В тези страни има е, съществено подобрение след 2012 година в областта на овластяването. Има обаче и е, страни, е, които са направили отстъпление. Финландия, Словакия и Чехия. Финландия и Чехия отстъпват спрямо 2012 година. Затова е важно да се направи анализ на причините. Въпросът е, когато говорим за овластяването, става дума не само за политическата власт. Няма да спирам подробно на показателите, но а, в тях се включва и издигането в академичната кариера, в спорта, в научните изследвания. Забравих още какво беше казва ораторката, но така или иначе тук има показатели, които показват доколко а, са овластени в обществото като цяло мъжете и жените и каква е разликата между тях. Частния сектор върви напред – по отношение на овластяването. И ако разгледаме от отделните страни, ще видим, че Швеция, Франция и Финландия заемат водещите позиции. Най-малка е разликата между мъжете и жените при тях. А, Унгария, Гърция и Чехия а, изостават най-много. Там различията са най-големи все повече намаляват различията в областта на овластяването. И все пак те съществуват. И именно там, спрямо другите области, те са най-големи. По отношение на вземането на финансови решения, жените, които са в управителните органи на централните банки, са се увеличили само с 3%. Европейската централна банка никога повече от 10% не са били жените. Международния валутен фонд може да се вземе за сравнение. Никога не е имало жена управител на Европейска на Централна банка в някои от европейските страни. Но в доклада има повече подробности по тази тема областта знание. Тук има известно подобряване, но то не е много голямо, главно поради постиженията в образованието. Виждате страните, които имат най-добро подобрение Дания, Швеция и Обединеното кралство. Отрицателни са разликите в други страни. Тук обаче отрицателната разлика е във вреда на мъжете. Мъжете изостават в областта на образованието. Но ако погледнете какви са причините, ще видите, че най-голямото предизвикателство за Европейския съюз днес в областта на знанията е сегрегацията на половете в образованието. Три четвърти от студентите образованието и социалните грижи работят жени, но именно това са областите, в които не са добре платени работещите, обществения престиж на професията е по-нисък. Затова в бъдещето трябва да се ориентираме именно на там, там, където са по-добре платените длъжности, имаме пълно господство на мъжете. По отношение на ученето през целия живот, тук нямаме особена промяна, но то е много важно за хората, които са по-низко образовани или хората от мигрантски происход, защото те нямат големи шансове. Ако си възрастен, ако нямаш достъп до образование, ученето през целия живот е форма, която може би е по-подходяща, а за съжаление тя не се използва достатъчно. Тук виждате положението на различните страни по скалата. Трите най-добри са обичайните за подозрени. Продължавам с областта време. Времето – е единствената област, в която наблюдаваме влушаване, а не подобряване. Какво означава това? Ако мъжете работят повече от един час, за да се занимават с домакинска работа, да се грижат за болни, възрастни или хора с а, увреждания, то забелязваме, че мъжете днес помагат по-малко, отколкото преди 10 години. Подобрение в този неплатен труд у дома виждаме в Латвия, Чехия и Испания. В най-лошо положение са България, Словакия и Белгия. В 12 държави членки различията в тази област, която е толкова важна, са по-малки и положението се влушава. А това е толкова важен, макар и неплатен труд, който подпомага семейството и домакинството. В скандинавските страни се разпространяват се разпределят задачите най-равномерно, в Словакия, Гърция и България най-малко. Само една трета от мъжете посвещават време на готвене, гледане на децата, чистене, една трета от мъжете изобщо не се занимават с а, такъв труд, което означава, че цялото бреме пада върху жените, а това на свой ред означава, че жените просто нямат време за спорт, за отдих, за учене през целия живот, а, за а, повишаване на уменията и образованието. Тук имаме едно неравенство, което обхваща различни области. Труда у дома зависи от състава на семейството. Ако хората живеят сами, без партньор, разликата не е толкова голяма. Не е толкова голяма разликата и при двойки без деца. Най-голямата разлика е при двойките с деца и самотните родители. И този модел се възпроизвежда. Именно те са най-уязвими от гледна точка на равенството между половете. Ако семейството е многодетно, ако има примерно три деца, разликата между мъжа и жената е огромна и то в ущърп на жената. Самотните родители също а, са в огромното мнозинство жени в Европейския съюз. Продължавам с областта труд. Основен елемент, защото от него зависи социалното осигуряване, пенсиите и така нататък. Виждате кои страни постигат най-голямо подобрение Малта, Люксембург, Кипър. Те са отбелязали най-голямо подобрение, най-слабо се представят Дания, Словакия и Румъния. Ако смятате, че от 2005 година подобрени са големи, но те са практически един и половина. И има много неща, които се случва а виждаме, че реално подобрението процент и половина, нещо, което е пренебрежимо малко. И разбира се, когато става дума за безработицата, разбира се, тук за заедостта, извинете, не се занимаваме само с непълен работен ден, а само с пълен работен ден. И тук виждаме, че в Дания, Швеция и Нидерландия са най- добри показателите в Гърция и Словакия ситуация се е влушила, а в пет страни изобщо ситуацията не се е подобрила. Тя не се подобрява там дори и бавно. И що се отнася до разликата при пълната заетост, то при жените показателят е 40, т.е. жените, които работят на пълен работен ден, са 40% от всички жени, при мъжете този показател, показател 56. Ако разгледаме жените с увреждания, ще видим, че тук също има много сериозни различия. Е, жените с уврежданията, които работят в еквивалент на пълен работен ден, са 19%. При мъжете този показател е 28% при мъжете с увреждания. Ако разгледаме жените с ниска квалификация, т.е. жени, които имат не повече от средно образование, тяхната заетост е 17%. При мъжете този показател е 34%. И при жените в при възрастта на пенсиониране 50 е до 64%. Така че 2,44% от жените са заети, т.е. разликата с мъжете тук е 19%. Тук ние говорим за социалните права, социалния стълб, за социалната закрила и всички мерки, които би трябвало да отговорят на различните потребности на хората в различна ситуация – и тук тези показатели са много важни, защото те показват къде не успявам. Също така има и при заетостта също сегрегация между половете. Аз вече казах, че повечето жени са тези, които работят в образованието, здравеопазването и полагането на грижи. И след това имаме точните науки, технологиите, математиката. Естествено, тук е където мъжете преобладават. И тази ситуация не се променя е, нито в образованието, нито в заетостта. Тоест, сегрегацията в заетостта практически не се променя, трудно да се промени и виждаме че мъжете в точните науки, математиката и подобни дисциплини са 80% и 80, 80, 70% жените в образованието, здравеопазването и полагането на грижи. Ако разгледаме нещата по семейна ситуация, ще видим кои от групите са най-уязвими. И отново виждаме, че това самотните родители, двойките с деца. Наистина много е трудно в тези случаи да се постигне пълна заетост, заетост на пълен работен ден и виждаме, че разликата е много сериозна в двойките с деца между двамата партньори 28% пункта е разликата и това е твърде голям показател. Той не може да се игнорира. Това ни показва къде точно трябва да насочим усилията ни. Парите. Това, което имаме тук, Е, виждаме, че има държави, които са подобрили ситуацията си, а други не виждате кои са те. И сега, що се отнася до парите, това, което трябва да разгледаме, е това, че когато говорим за пари, трябва да мислим също така за достоинството, за начина на живота, за сигурността. И жените продължават да печелят по-малко пари. Тоест това означава, че поне ако имате пари, имате спестявания, това означава, че може да сте сигурни, че а, вие ще може да разчитате на спокойни старини. Както виждаме, разликата в получаваните доходи е двойно по-висока при мъжете, отколкото при жените, когато става дума за двойки с деца. Също така, жените, които са самотни майки, печелят много по-малко, отколкото мъжете. И в Европейския съюз два пъти повече жени, отколкото мъже на възраст над 75 годишна възраст, са изложени риск от бедност. И този риск се отвоява за онези, които са родени извън Европейския съюз. Тук отново говорим за различни сфери политика, за стълба, за социалните права. Много е важно те да отчета този факт. И накрая самия цялостния показател – който отразява всички други показатели, индекса, който отразява другите показатели. Така виждаме, че значителното подобрение, най-голямото подобрение е в Италия 12,9% пункта. Наистина Италия много е постигнала и може да се гордее с това. На второ място е Кипър и след това вървят Словения и Ирландия. Най-малко подобрение в целия този индекс – целият този набор от показатели са Обединеното кралство, Чешката република и Словакия, където практически никакви промени не са извършени. И има няколко държави членки, които са подобрили своята дейност в редица отделни сфери. Това е отразено в доклада и в обобщения текст на доклада. Ако видим самата класация на държавите членки, ще видите, че за 10 години подобрението е едва 4%. Тоест, ние тук наистина говорим за твърде бавен напредък. Напредък с темповете на един охлюв. И наистина ние искаме Европейския съюз да бъде пример за света, но в самия Европейския съюз те първо предстои да извърши много работа. И така, както виждаме, Швеция, Дания – са първите две държави, след това са Финландия и Нидерландия. И, и виждаме също, че Гърция е на последно място и Унгария и Словакия са много малко по-добре от Гърция в това отношение. И сега нека да говорим за напредъка. Това, което виждаме е, че е много важно да работим по това и трябва много съзнателно и системно и целенасочено да предприемаме мерки, защото в противен случай няма да постигам напредък. Овластяването, знанията и времето са от решаващо значение. Можем да се обърнем към примера на Италия и на Германия. Законодателството или публичните дебати са много важна движеща сила – и ние знаем колко дебати се водят в финансови и економическия сектор, например, наистина трябва да се продължи в този дух, за да може да се запълни тази празнота, да се преодолее този разрив, що се отнася до областяването. Сегрегацията на половете също така води до такива резултати, като разлика в заплащането, пенсиите и ниската стойност на работните места, типични за жени. Така че тези предизвикателства трябва да бъдат обсъждани. Стереотипите в образованието, обучението. Е, необходимо е да бъдат преодолени там предизвикателствата, които водят е, до тази сегрегация. Също така, що се отнася до времето, трябва наистина да работим, защото нещата са изключително неравнопоставени тук и това въжи за жените не само като цяло, но и в много конкретни случаи, в които жените в Европейския съюз са губещи. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Лангбак, за вашето представяне, за това каква е ситуацията. Мисля си, че индекса за равенство между половете помага много да разберем повече за това каква е ситуацията, да разберем какви са промените или дали изобщо има промени, защото може и да няма промени. И сега дам думата на депутатите. Госпожа Сирпа Петикайнен има думата от НП. Заповядайте. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на Европейски институт за равенство на половете за изготвянето на този индекс, защото много често знаем, че това, което не го виждаме, си мислим, че то не съществува и затова не можем да коригираме ситуацията. Затова мисля, че ще продължат да се предоставят достатъчни средства на института, за да продължи своята дейност, що се отнася включително и до индекса. Това е първото. Второто, което ще кажа, е свързано с това, че си задам въпроса дали бихме искали да имаме такива съвместни срещи или изнесени срещи, когато наближат изборите в някои наши държави членки. И тогава института може би би могъл да представи резултатите от работата си и да се срещне с представителите, с депутатите в националните парламенти и с други заинтересовани страни, за да обсъдим съществуващата ситуация. Защо казвам, че не съм изненадана от това, което чувам, въпреки че е много тревожно, че напредъкът е толкова бавен. Всъщност виждаме, че нещата не се ускоряват, промените не се ускоряват, има много програми за действие, има добри идеи. Обаче трябва да се помисли също така и за законодателството и за нормативната уредба, особено що се отнася до економическите и финансови измерения. И вие знаете, че когато говорим за квотите, говорим също така и за други законодателни инициативи. Ние, разбира се, преди всичко искаме да се започне с доброволни действия, т.е. да има информация, да има образование, просветителска дейност и да се променят нагласите. Така че проблемите могат да се решат от само себе си. Това е нещо, което сме научили от историята, че не работи. Това изисква десетки, ако не и стотици години, за да се решат проблемите един вид от само себе си. Така че това е второто съображение, което искам да изкажа и то според мен е много важно. Също така ние ще обсъждаме и още един друг въпрос днес. Става дума за плана за действие в областта на равенството на половете. Какво тук предлагаме? Мисля, че в бъдеще това, което ще имаме нужда да заложим в този план, е да заложим критерии, които са свързани с определени показатели – и отделен набор от коригиращи действия, защото аз мисля, че държавите членки и други държави, извинете, други организации трябва да носят отговорност, трябва да бъдат подотчетни за това какво правят. Е, тоест трябва да има действия, но трябва също така да има резултати от страна на държавите членки. И ако не видим е, реално подобряване на съотношението между професионалния, личния, семейния живот. Ако видим, че няма структури, които да позволяват да се предоставят съответните услуги, какво може тогава да се направи по конкретните проблеми? И може би точно за това ще трябва да засилим тези съчетания, усилия, Разбира се, тези показатели, цялостният този индекс, разбира се, трябва да служат като критерии и трябва също така да помислим също така за списъка коригиращи акции. Ако ситуацията не се подобрява, значи тогава и коригиращи действия не са достатъчни. И може би тази политика може да продължи в продължение на 5 или 10 години да се прави такива изнесени срещи с депутати в националните парламенти. Може би добре е това да бъде направено в навечерят на европейските избори. Може би добре е да се създава такива обединения, такова сътрудничество с националните парламенти, за да се решава какво да се прави по всички тези въпроси. Така че аз мисля, че този индекс е прекрасно нещо, има много проблеми, които са свързани също така, например, с множествената дискриминация, цифровизацията, с хората, които работят в други държави и пенсиите, но нямам намерение сега да ви изброявам всички тези проблеми, вие имате достатъчно информация за тях, но смятам, че е много важно да се продължи работата. Много благодаря. Сега госпожа Юлия, Джулия Вортлес. Много благодаря за много интересното изложение. Много сме ви благодарни за това, че ни предоставяте всички тези данни, които вие събирате. За, за нас в парламента това е много важно. Аз със сигурност ще използвам част от предоставената от вас информация. Искам да спра на две неща и може би ще задам и въпроси. Първо, като че ли за последните 10 години едва ли е постигнат напредък. Но също така видяхме и финансов срив през тези 10 години. Видяхме, че много държави реагираха на този финансов срив с мерки за бюджетни ограничения. И жените плащат цена за тези мерки в свързани с бюджетните ограничения. Бих искала да се разгледа по-добре въпроса с времето. Това, е, че жените просто не разполагат с време. Моят опит от моите срещи с жените или женските организации е, че сега жените трябва да работят на няколко места, просто за да могат да посрещнат насъщните си разходи. Когато бях докладчик сянка по доклада за изпълнение на целите за борба с бедността в светлината на разходите за жилища, ние посочихме точно това, че домакинствата, за да плащат сметките си за отопление, за да плащат найема или други разходи, свързани с домакинството, жените трябва да работят много повече, много повече време да работят и те нямат пари е, за е, почивки и за някакви луксозни неща. Т.е. те работят повече единствено и само за да могат да платят сметките. Така че индекса показва, че за тези 10 години не сме постигнали особен напредък, но също така трябва да се отчете, че в много държави членки са били приложени, продължават да, са, при, да, продължават да се прилагат мерки за бюджетни ограничения. Вашето посещение тук съвпада с времето, когато много внимание се отделя на проблема с насилието срещу жените, разглеждането на жените като сексуален обект, тормоза спрямо жените. Знаем, че всичко това се случва от дълго време и сега избухнали скандали, мисля си, че няма да прат само с това, което се случва сега, защото жените ще продължат да подават сигнали за нередности и в шоу-бизнеса, и в политическата сфера. Мисля си, че те първа ни чакат разкрития, защото ще има още много жени, които ще разкажат своите истории. Задам си въпроса обаче дали събирането на данни от вас и заключенията, които вие правите, дали те не ни посочват че трябва да направим повече, на въпроса, как да направим повече. На мен ми е ясно, че когато жените не са видими в обществото, те се превръщат в предмет. И това позволява на насилието да бъде безнаказано. Много мъже ще смята, ще продължат да смятат, че е съвсем нормално да опипват жени, да правят различни непристойни предложения да се държат по подобен начин с женица, едно женица предмет, сексуален обект. Тоест, ние наистина трябва да променим съотношението на силите. Докато не го постигнем, докато жените не станат по-видими в различни сфери на обществото, ситуацията ще продължи без промяна, според мен. Благодаря. И сега, господин Геркът. Благодаря много сърдечно за вашата презентация и информацията. Чудесно е естествено да получиш е, обобщение на е, фактите, което вие направихте. Е, хубаво би било естествено и да чуем какво точно казват жените, майките, които се грижат и за семействата. Е, би трябвало да разширим обхвата на подобни изследвания. Има няколко, така да се каже, подточки в оценката на страните. Е, що се отнася най-вече до е, грижите за членовете на семейството и най-вече грижите за не само за деца, но и за болни членове на семейството или възрастни хора. Много важно е да ме чувате и да ме разбирате, естествено. Когато говорим за полагане на грижи за възрастни хора, за болни хора в семейството, е хубаво да се обхване и възможността за евтаназия. Така че е, да разглеждаме нещата в е, връзка с е, продължителността на полаганите грижи за болни и възрастни хора. Естествено, когато става дума за е, приходи, за доходи, е, трябва да разглеждаме е, домакинствата с деца, без деца и евентуално да разгледаме и данъчното бреме е, обикновено при е, бездетните е, хора данъка е доста по-висок, отколкото при партньорите с деца. Така че всичко това би трябвало, според мен, да се има предвид. Тоест да се разгледа в крайна сметка и законодателството в отделните държави, за да видим как то се отразява. И така ще разгледаме нещата в взаимовръзка. Е, затова подчертавам именно е, възможността за ефтаназия, е, която също се отразява на продължителността на грижите за възрастни и болни хора. Е, в семейството. Още веднъж много-много благодаря за информацията, която предоставихте, защото тя ни дава възможност да навлезем в детайли и да обхванем нещата в по-голяма степен. Благодаря ви, господин Герике. Давам думата на а, другия колега. Благодаря. Аз също ще започна с думи на благодарност към вас за представянето на изследването. Много ясна е методологията, която се използва в вашия институт. Аз Лично точно това и очаквах. Едно точно проследяване на всички индекси в отделните държави членки на Европейския съюз. Заедно с моята колега Лити Кайнен смятам, че трябва да обърнем особено внимание на всяка държава член, особено на тези, които не се справят особено добре. Много добре е вашият институт, според мен, да представи резултатите от изследването и в отделните държави членки, колкото е възможно по-бързо, за да се знае какво точно правите в рамките на изследването и да се проследят резултатите през следващите години. Е, смятате ли, че парламентаристите в Европейския парламент е, биха могли да ви помогнат? Според мен, действително съществува такъв потенциал. Има държави членки, е, при които се забелязва подобрение. Това е моето впечатление, включително и в държавите, които вие отбелязахте като не непременно много напреднали но естествено усилия се полагат. Тези усилия са очевидни в много сфери. Може би не сме постигнали това, което желаем, но при всички положения положението е по-добро, най-вече по отношение на властовите позиции, областяването на жените. Вие посочихте най-съществените разлики именно в тази сфера – Но това за заключения, които правят гражданите за себе си. Да, аз съм съгласна с вас, че нещата не могат от само себе си да се раздвижат и да се подобрят, но какво трябва да се направи? Гражданите всъщност биха желали да виждат повече жени и в общинските съвети, и в парламентите. Би трябвало всъщност е, най-вече да насърчим добрите примери и да е, ги популяризираме. Това е нещо, което ще накара хората да се замислят още повече по е, проблемите по отношение на равенството. А вие споменахте Чешката република, моята е, страна, е, и там резултата бе е, 0. времено показахте графика и е, на графиката личеше, че има едно подобрение от 5%. Дали е, е, от една страна е, нулев резултат, от друга страна 5% подобрение. Е, това е доста солидна разлика. Добре, и освен това, какви са причините за тази разлика? Има ясно съотношение, както каза господин Герике, на резултата с жените, които се грижат за деца. И също времено условията при, на труд, заетостта има взаимозависимост между една състоянието на жена, която залага най-вече на грижите за семейството и за детето и, и от друга страна на жената, която залага най-вече на кариерата, на професионалното си израстване. Така че е, това съотношение от, трябва да се има предвид от е, кои са заети в производството или изобщо е, работят, освен това какви а, е, са също и взаимоотношенията а, е, при а, е, а, различно положение на жената в обществото. И така, давам думата сега на госпожа Лангпак, защото а, знаете, че а, след няколко минути започва съвместно заседание с комисията ДБ. Всъщност става дума за все пак за известно подобрение, но процента действително е нисък, така че почти нула е резултатът. Може би съм пропуснала тази думичка. Естествено, нещата са свързани с законодателството, с институционализираните услуги и в дългосрочен план, както казахте, продължителни или по-малко продължителни грижи за болни, възрастни хора и така нататък. Да, е, естествено, всичко това би трябвало да се отразява, дали става дума за, така да се каже, редовно полагани грижи, за нередовно, епизодично полагани грижи и така нататък. Какви точно са пунктовете и процентите. Е, ние следваме методологията и по този начин ги изследваме, естествено. Но всеки индекс е, добавя е, някакъв штрих към общата картина хиляда и 19, да кажем, е индекса, който дава е, съотношението между е, частен живот, е, личен живот, работа. Всичко това естествено трябва да се има предвид, но елементите, които вие споменахте, да кажем, евтаназия, грижи, които се полагат за болни, за възрастни хора, са много важни, но те се включват именно в това съотношение. И така ние Е, към средата на следващата година ще разполагаме вече с фактите, представени за всяка държава, кои са най-големите предизвикателства Ами, как точно се е, действа в отделните държави, какви мерки се предприемат, е, е доколко е, ангажирани са институциите. Е, всичко това естествено ще е, бъде представено в една много по-ясна и прегледна форма. Ние и сега знаем нещата как стоят. Е, да видим как стоят нещата във връзка с економиите и намаляването на средствата, на бюджетните средства. Естествено, че всичко това се отразява на нещата, но ние знаем, че има една инициатива за баланс между личен живот и професионален живот и се отделят средства и по линия на Европейската комисия и на европейските фондове. Преди една година разработихме така, е, един инструмент за оценка на е, равенството на половете в парламента. И сега вече започваме с оценката. Разгледахме нещата в словенски и в естонския е, парламент, сега в литовския и в гръцкия парламент. Да, сексуалният мост е едното той като че ли се използва като е, средство в е, е, така, взаимоотношенията и играта на сила, на мощ. Но всичко това ще можем да ви представим в много по-ясна форма към средата на следващата година. Благодаря, госпожо Ланквак, за презентацията. На 21 ноември ще има заседание на Комисията по правата на жените с представители на националните парламенти и тогава ще говорим най-вече по темата насилие срещу жените.